от действието на Европейския регламент за финансовите услуги. Давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик се радвам изключително много, че Лотхил участва в нашето разискване по финансовото регулиране. Нашата комисия с широко мнозинство прие позицията, че законодателството за финансовите пазари през изминалите 5 години трябва да се подложи на основен преглед. Това не означава дерегулация. Това означава, че ние на първо място трябва да направим цялостен обзор на съществуващите банкови застрахователни фондове и също така инструментите за пазарна регулация. Това означава, че трябва да бъдат открити и отстранени слабостите. Означава също, че ефектите от регулацията трябва да бъдат прозрачни когато през 2007-2008 година избухна финансовата криза, законодателят не беше приканен към действие. Ние извършвахме финансова регулация в кризисен модус и бяхме частично успешни в това. И всъщност трябваше набързо да построим нова сграда с нови надзорни органи, с европейски стандарти, които са задължителни за всички и също така с един всеобхватен банков съюз. Но, когато изграждаме тази сграда, трябва да следим къде има неточности, къде има пропуски и къде строителството е било прибързано. Затова като докладчик аз е, изказвам желание комисията до края на тази година да изготви до едно всеобхватно изследване за всички сектори на финансовия пазар. И ние бихме искали да посочим следните точки като приоритетни. Първо, е, консистенцията и е, точността на сега действащите законодателни актове, защото е, различните разпоредби не трябва да си противоречат. Те трябва да бъдат практически приложими и разбираеми. След това е, съразмерност на законодателните актове, защото ние бихме искали да запазим пазарното многообразие за потребителите и не трябва да натоварваме изключително много малките и средни предприятия. След това, трето, е, европейските изисквания, тяхната комплексност и тяхната многослойност. Е, ние бихме искали нашите доставчици на финансови услуги да продължат да бъдат конкурентни. Искаме да имаме силен глас, когато банките или е, е, в Базел се вземат решения, а също така и в Мадрид се вземат решения. След това ние трябва да използваме инвеститорите, защото искаме законодателството да не произвежда само информационен материал, а да отговаря на нуждите на потребителите и инвеститорите. Ние искаме да се преодоляват пречките пред достъпа до продукти и вътрешният пазар да се оживи, имам предвид пазара на финансови услуги и е, пето, економическите ефекти. Ние искаме финансовата економика да бъде най-силна там, където може да има положителни ефекти от нея, а именно когато служи на реалната економика. За тази цел законодателя трябва да създаде необходимите условия. За мен като докладчик и за групата на ЕНП това са основни изисквания, основни неща, приоритети, по които изискваме количествен и качествен анализ и то от самата комисия в сътрудничество с европейските надзорни органи. Регулирането на финансовите пазари трябва да бъде цел на стабилността на финансовия пазар и на защитата на потребителите. Това е първостепенен приоритет. И всъщност успехът на регулирането на финансовите пазари е и добро условие условия за европейската финансова економика. Ако вие, господин комисар, искате да оживите инвестиционните пазари в Европа, трябва да вземете предвид всички сектори на финансовия пазар, банките и застрахователните дружества, също поради което ние очакваме след една година да се видим отново тук и да дискутираме по тази тема. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на комисария Хил. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, ми, че... Благодаря ви, че ми дадахте възможност да съм тук. Благодаря на господин Балт за отличния доклад и за това, че ясно е изложил проблематиката. Напълно съм съгласен с неговата цел да се създаде една добра финансова регулаторна рамка. За да се случи това обаче, е важно хората да знаят, че тази рамка ще се приложи на, на практика. Трябва да знаят, че Рамката ще бъде пропорционална и ще бъде гъвкава и променлива. Това е и логиката, която се крие зад желанието ни да създадем план за действие за единия механизъм. Съвсем накратко ще се съсредоточа върху два въпроса, които повдига доклада. Нуждата от нормативна рамка за растеж и също така достъп до финансиране на древния бизнес. Важно е, че големите реформи, които въведохме, направиха финансовата система по-силна. И сега е момента да проверим дали наистина това е така, дали тези 40 законодателни акта, които сме прокарали, са довели до нежелани а, странични ефекти. Част от добрия законодателен процес е да видим дали това е така. Опитваме се да съберем сега доказателства за това, така ще видим как действа нашето законодателство и ще определи нашия подход към прегледа на над 100 законодателни актова, акта, които смятаме да преразгледаме през едните години. Така ще извършим и е, ясен ясен план всъщност ще направим за това как да се извършва мониторинг в бъдеще на прилагането на законодателството. Искаме пропорционално законодателство, ако искаме средата да насърчава инвестиции. Ако законодателството може да се упрости, да се насочи в правилната посока и в същото време а, да постигне същите цели, нека го направим. А, след като съберем достатъчно доказателства и приключим с анализа, ще се явя отново пред вас. Достъпът до финансиране за малките фирми е един от другите приоритети на този доклад е, и съм за. Ако искаме дружествата да се разрастват, е, да създават работни места в Европа, трябва да подаваме финансиране редовно. Това изгражда и нашия съюз на капиталовите пазари и всъщност благодаря и за подкрепата в доклада за този съюз. Набързо започнахме много инициативи, предложихме различни директиви да бъдат преразгледани, дадохме и предложение за рестартиране на секуритизацията, която да бъде упростена и по-сигурна, така ще се освободи капацитет в банковия сектор и ще се отпушат кредитите към реалната економика. Съветът много бързо, в рекордно време, постигна съгласие по този въпрос. Надявам се темпото да се запази. Това са два от основните въпроси в доклада ви, но той съдържа много други препоръки. Сега вече съм напълно убеден, че продължавайки да работим заедно, имаме една отлична възможност да оптимизираме законодателството, за да може то от една страна да поддържа финансовата стабилност, да дава стабилност на нашите потребители и да насърчава растежи инвестициите в цяла Европа. Благодаря. Благодаря, господин Левандовски. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Естествено, след кризата от 2008 година, започнала като финансова криза, би следвало да въведем изчерпателна финансова уредба, за да гарантираме стабилността на финансовите продукти, на, на банковото дело и общо на макроекономическа стабилност. Това ще е, доведе до нови разходи, разбира се, и до въвеждане на нови нормативни актове. Би следвало да оптимизираме и диверсифицираме небанковите финансови канали. И, откровено казано, ние не можем да се мерим е, с американците. Зелената книга на Европейската комисия, Съюз на капиталовите пазари, следва да бъде приветствана. Но в по-нататъчната си работа би следвало да държим сметка за международния контекст, за конкурентоспособността в международен мащаб, за достъпа на МСП до финансиране – но преди всичко би трябвало да се вслушаме в пазара. Премахването на преградите, на бариерите понякога е не по-малко от въвеждането на нови уредби. Господин Столоян, благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Балт, също и всички онези, които са работили по него по този толкова добър доклад. Наистина много важно е и е вярно, че през последните 7 години ние имаме много разпоредби, много правила в Европейския съюз във връзка с финансовите услуги. Това беше следствие от кризата. Какво последва? Ние трябва да защитим финансовата стабилност, ние трябва да гарантираме защитата на потребителите и да избягваме в бъдеще ексцесии на финансовите пазари. за сметка на дънакоплатеца в Европа. Сега настъпи момента да направим равносметка. Всички е, ние трябва да следим как се изпълняват тези правила и какви са резултатите. Трябва да видим къде трябва да се прилагат коригиращи мерки в тези европейски и законодателни актове. Смятам, че предложенията в доклада са изключително добри, най-вече у нези, при които става дума за достъп на финансови средства за малките и средни предприятия. Трябва да се преодолеят пречките във връзка с дългосрочното финансиране на проекти. Благодаря. Er Благодаря, госпожо председател. Европейската економика не върви добре, няма достатъчно инвестиции, няма достатъчно добро състояние на банките, капиталовите пазари не са развити достатъчно, така че е, съюзът на капиталовите пазари може да представлява шанс за повече иновации и преодоляване на бариерите между държавите членки. Комисията погледна как изглеждат нещата в САЩ и беше посочено, че там 80% от е, капиталовия пазар предоставя кредити, а тук само 20%. Но ние не сме САЩ. Капиталовите пазари трябва обаче да бъдат развити по-добре, но трябва да се е, уреди и по-добре, да се регулира по-добре процеса на финансиране. Трябва да видим каква е практиката в САЩ. Там има ясно разделение между средствата на спестителите и е, средствата в търговските банки. Докладът на господин Балц заслужава комплимент. И всъщност там става дума за финансовия сектор, който да служи на реалната економика. Регулацията е само средство, а не само цел. И този е, добре балансиран подход означава, че ние можем да подкрепим този доклад. Финансовия сектор трябва да се разглежда по начин е, че предоставя услуги и а, е, трябва да се гарантира предоставянето на услуги от него. Капиталовият пазар може да функционира само когато се осъзнае европейския контекст. Банките трябва да бъдат оздравени, трябва по този начин да се действа, за да се увеличи заетостта. Госпожа Суинда. Първо искам да благодаря на господин Балц за усилената работа. Благодаря и на комисаря за това, че увеличи срока за своите консултации. Последните пет години Европейският съюз създаде изключително много законодателство в сферата на финансовите услуги. Затова е добре да отстъпим назад и да видим какво се случва на практика. Докладът на господин Балц ясно показва, че трябва да отидем отвъд е, ясни заявления за качеството, а да кажем, че трябва да има количествен аспект нашата оценка. За мен основното в този доклад е свързано с приповтаренията в отделните законодателни документи. Въведахме някои нови дружества, без да оправим капиталовите стандарти за тях. Имаме сходен проблем с изискването за клиринг. Изискванията за нефинансовите фирми искаха да попречат на финансови фирми да се намесват на този пазар, но това доведе до голяма бюрокрация за дружества, които някак си се оказаха в приложното поле. Благодаря за консултацията. Надявам се да се излезе с стандарти от ниво 2, за да се разрешат тези проблеми. Благодаря. Благодаря, господин Ежек. Thank you. Благодаря. Докладът ми харесва. Трябва да кажа, че идва в много важен момент. Минаваме от изготвя, изготвяне на законодателство към прилагане на това законодателство, постигане на цели, постигане на съюз на капиталовите пазари, повече инвестиции и растеж в Европейския съюз. Основното в тази равносметка всъщност е призоваването на Европейската комисия да направи кумулативна оценка на въздействието и да прави това на регулярни интервали, имайки предвид новото законодателство, което влезе в сила след кризата. Наистина, радвам се, че това е така. Според мен е задължително оценката на въздействието да се вгледа върху или в това, как отделните законодателни актове в тази сфера си взаимодействат. Има ли някакви пропуски? Има ли обс... някои последствия, които не сме предвидили? Има ли това въздействие върху нашата конкурентоспособност? добре трябва да се схване целият този законодателен процес, за да може от тук насетне съюзът на капиталовите пазари да бъде наистина много силен. По време на преговорите имаше много въпроси, които е, бяха важни за мен. За да бъдем конкурентно способни в световен план, имаме нужда от една ясна рамка, особено що се отнася до връзките ни с трети страни, и особено, що се отнася до специалните дружества. След това финансирането на малките и средни предприятия е изключително важно за устойчив растеж. Искаме нормативната уредба да не пречи и да свежда до минимум бариерите, които се дължат на свръхрегулация. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Демас. Президентен, Госпожо председател, комисар Хил, колега Балт, отново е, наблюдаваме посока дерегулация на финансовите пазари в Европейския съюз. Финансовите лобисти в Европейския съюз поставиха шампанското в хладилника, за да бъде е, вдигната на здравица във връзка с, е, това, с тази регулация. И всъщност 37 страници обхваща доклада, а обаче 1000 страници обхваща европейското регулиране. И много е, големи банки има в Европейския съюз, те живеят е, на е, гърба на данакоплатците, тъй като са твърде големи, за да фалират. И аз мисля, че беше казано най-точното в този случай сплита маркт, разделена на пазара. Благодаря на господин Балт за извършената от него работа. Европейската комисия трябва да обърне внимание на пропуските във връзка с инвестициите, трябва да даде отговор на проблемите на капиталовите пазари. Недостатъчните инвестиции са свързани с недостатъчното публикуване на банковите баланси и е, господин Хил в реща си в САЩ установи, че е, приказката, е, че малките и средни предприятия ще спечелят от е, капиталовите пазари просто е невярна. Европа има нужда от децентрализирана банкова система трябва да има и щемпел за качество на банковата дейност и наистина единствената смислена иновация е, в банковия сектор през последните години беше автомата за е, пари. Благодаря, господин Гигол. Господин комисар Буркат Валц, уважаеми колеги, първо искам да посоча, че по мое виждане този доклад поставя правилните акценти и то по друг начин от колегата Суиндон не става дума за подкана към едностранна дерегулация. Този доклад посочва, че е нужно двойно регулиране, че става дума за а, ограничаване на комплексността, но не едностранна дерегулация и така а, този доклад не бива да се тълкува погрешно. Съвсем основателно в него се посочва, че в някои сфери не сме направили достатъчно, докато в други сфери сме действали непропорционално и това трябва да намери роля в преработката. Важно е, че финансовата система трябва да бъде бъде подчинена на нуждите на нейните ползватели. Финансовите продукти не трябва да бъдат много скъпи в сравнение с приходите. Да не попадат тези средства в посредниците основно и твърде малко в ръцете на спестителите. Аз, за да избегна недоразуменията, ще посоча, че в доклада по мое виждане има две празноти, два пропуска. От една страна финансовата криза не е, е отминала, тя просто е, е затихнала и ако погледнете лихвените проценти, ще видите, че има много капитал на пазара, който не знае на къде да тръгне и съм съгласен с Фабио Димази, че проблемът не може може да се реши, е, като се завинтят някои винчета по финансовия сектор. Необходима ни е политика, която да насочи тези излишни капитали в устойчиви инвестиции. И за това аз ви моля да е, вземете предвид макропотенциалната страна на финансовата система, да се избегват нови рискове, като а, е, неустойчиви инвестиции в банковите баланси е, създават нови рискове. Конференцията за климата също е, трябва да се бъде взета предвид. Тук ние очакваме с нетърпение вашите предложения. Госпожо председател, Джон Мейнард Кейнс е казал, че ако дължиш на банката 100 лири, проблема е твой. Ако и дължиш 1 милион, проблемът е нейн. На банките е, по време на кризата се дължеше милиарди, но е, при това не банк цената платиха европейските граждани. Докладът твърди, че финансовото регламентиране на общоевропейско равнище ще предотврати всичко това. В същото време желая да намали тежестта на финансовото регулиране, е, за да намали неговата себестойност. Но идеята Европейския съюз е, да намали е, регулирането е толкова фантасмагорична, е, колкото е, е, европейския, колкото идеята, че Великобритания трябва да е в Европейския съюз, за да търгува с него, или пък Лорд Хил да подкрепи излизането на Великобритания от съюз. Ето защо е, е, толкова много услуги за финансови услуги и в Великобритания, и в Съединените щати си дават сметка, че за да се освободят от оковите на европейската е, нормативна уредба, Великобритания трябва да гласува за да излезе от Европейския съюз. Господин Моно има думата. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, е, докладът е, не дава всъщност решение по няколко основни теми. Първо, за разделянето на банковото дело. Истинското разделяне на банковото дело от кризата през 2008 година насам. Активите до депо банкер en d'autres termes il s'agirait de mettre fin au schéma de banque В край на става дума за това да се сложи край на схемата на универсалните банки, които залагат парите на обикновените депозанти, за да играят на рулетка. Либерализмът се отхвърля от патриотите и в това отношение НП и социалистите трябва да кажем застъпват статуквото. Европейския съюз е в извънредно положение от финансова гледна точка и от 1 януари 2016 година то уверено се движи в погрешната посока. Да вземем последните банкови скандали в Италия. Е, политическите лидери трябва да се грижат за малките домакинства, за е, е, трудещите си. На второ място, вие би следвало да е, се отнасяте с тревога към един механизъм, е, който е, води до нарастване на социалните разходи, до благоприятстване на финансовата економика, а не на реалното производство. sont infimes en l'absence de demande intérieure en Europe et de débouchés économiques euh, réels dans les entreprises Европейските предприятия не получават достатъчно финансиране, подложени са на тежка е, конкуренция в световен мащаб и на данъци, които не им позволяват да влагат средствата в ново производство. Европейската комисия е, би следвало да насочи вниманието си там, е, където то е най-необходимо, а именно Лондонското Сити и американските финансови институти. Госпожа Морве има думата. Благодаря. Благодаря. И искам да задам на господин комисаря един въпрос. Тази нова уредба трябва да бъде в служба в полза на потребителите. Тук се изискват три основни неща. Първо, уведомяване на потребителите, след това отговорност на банкерите, на банките, респективно прозрачност, респективно решимост на банковия надзор. Искам да ви попитам, господин комисар, знаете ли, че в моята страна, Унгария, основният социален проблем, и то не само в Унгария, но и в други държави, е свързан с трагедията на валутните длъжници. Това означава, че много хора са вземали кредити в чужда валута, които са всъщност свързани с измама. И всъщност къде са очакванията? на потребителите да бъдат информирани правилно. Кредитополучателите трябва да знаят какви действия да предприемат. Тоест, банките трябва да информират кредитополучателите. Какво може да направи Европейския съюз в интерес на тези хора, който всъщност това е проблем, който засяга хиляда семейства. Благодаря, добър вечер, благодаря госпожо председател. Първо искам да поздравя господин Балт, благодаря, че представяте този работен документ и искам също да благодаря на господин Джонатан Хил за неговият принос, защото той ще ни помогне да направляваме финансовата политика на Европейския съюз и това определя работата на парламента през следващите месеци. Мисля, че сме, имаме два основни проекта. Първо, Банковият съюз. Този проект трябва да бъде завършен и е, всъщност става дума за проект, който да ни помогне да регулираме европейския капиталов пазар, еврозоната, но и страните извън еврозоната. Става дума за това да бъде мобилизиран капитал и спестявани и да се мобилизират в много нови проекти. Има много идеи, които са на масата и има две предложения обаче, които малко ме смущават. Първо става дума за това, че било необходимо да се погрижим да няма повече рискове. Аз мисля, че ние по този начин ще стигнем до фрагментиране на еврозоната. Ще направим кратки, крачки назад в сравнение с това, което постигнахме с Банковия съюз и което искаме да постигнем с Съюза на капиталовите пазари. И още нещо. Ние бихме искали регулация на сектора на финансовите услуги. Това не е вярно. Ние искаме просто по-добра регулация. Искаме да няма а, припокривания, обаче сме а, много отдалечени от свръх регулация. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Бих искал в самото начало да ви кажа, че това е много важна тема за нас. Става дума за спестяванията. В момента, в който имаме банка, която среща проблеми, какво правят властите? Веднага посягат към нашия джоб, опитват се да запълват тези дубки Имам чувство обаче, че органите няма да могат да се намесват така, както се намесваха до сега. Как се ползват депозитите на гражданите от банковете? Какви са плановете, които Европа е изготвила? Според мен не трябва да се действа на парче. Мисля, че банките в Северна Европа особено трябва да се намесват и да спасяват южните банки в Европа. Поне аз така мисля. Как можем да избегнем обаче провалът на банки в бъдеще? Аз съм докладчик в Сянка за моята група и се радвам много, че мога да говоря по тази тема пред вас. Благодаря. Е Благодаря. 2007 година ни изправи пред една криза, която, като че ли, твърдяха някои, се дължеше на липса на нормативна основа. Но това не е така. Създадахме една иллюзия, че можем да въведем дисциплина в финансовия сектор, че може да се намалят лихвените проценти и да защитим интересите на работещите. Така или иначе механизмът не заработи и проблемите в финансовия сектор не бяха решени. Видяхме го съвсем наскоро и в Португалия. Е, систематично се крие е, информация в е, Португалия или се предлага манипулирана такава със съгласието на надзорниците. Казах, говореше се, че някои банки са прекалено големи, за да ги оставим да фалират и за това се прилагат само палиативни мерки, а нищо не се решава из основи. Виждаме, че банковата система като че ли вече е бог. Благодаря. Не виждам господин Бъргеци в залата. Мисля, че не е в залата, така че ще дам думата на госпожа Гил. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин докладчик. Първо поздравявам ви за доклада. Аз съм убедена, че той постига правилното равновесие между подобряване на, на финансирането чрез нови канали за реалната економика и в същото време е, една солидна оценка на кумулативното действие на е, финансовата уредба в Европейския съюз. Тук не става въпрос за дерегулиране, а за анализ на недостатъците и на пропуските в закон. Е, финансовата криза е, бе такава, че не можем да си позволим да забравяме полките от нея. Е, трябва да настояваме за една солидна, устойчива нормативна уредба на финансовия сектор. Е, инициативата Съюз на финансовите пазари, на капиталните пазари няма да бъде панацея, е, тя няма единствена и сама по себе си да осигури растеж, но може да осигури альтернативни източници на финансиране за реалния сектор в целия Европейски съюз, а не само в една шепа държави членки, които имат развити капиталови пазари. Предизвикателството пред вас, господин комисар, се свежда до това. Можем наистина да говорим за съюз на финансовите услуги, в който капиталът може да се движи свободно и да не бъде възпрепятстван от слоеве национално законодателство. Според мен далеч не. От съществено значение е да се обърнете с лице към този въпрос. В противен случай Европейски инвестиционен фонд ще остане капка в морето в сравнение с американските инвестиционни средства. Националната фрагментация трябва да бъде преодоляна и то неотложно. Така само ще можем да оползотворим в максимална степен потенциала на финансовия ресурс, с който разполагаме. В същото време регламентът трябва да осигурява информация на инвеститорите за ценните книжа, в които влагат парите си. Преди да... При... Сега ще пристъпим всъщност към... Тоест, преди да пристъпя към даване на дума за спонтанни изказвания, ви моля да ми съдействате всички колеги. Придържайте се към времевия регламент, поизоставаме. Няколко е, записани имаме е, за спонтанни изказвания. Мога да дам думата само на петима. Госпожа Маретия, с една минута, заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър дошъл, комисар Хил. Поздравления за нашия докладчик, за изработения от него доклад. Приветствам заявените в доклада намерения. Очаквам предвидените мерки и особено по-нататъчното развитие на секуритизацията да доведе до по-добър лесен достъп за малките и средни предприятия до инвестиционни капитали. Е, смятам, че усилията ни на общо европейско равнище ще, ще допринесат за по-нататъчна капиталова финансова конвергенция в Европейския съюз, така че европейските предприемачи в страните, които капиталовите пазари не са така добре развити, да се възползват от капиталовия ресурс на по-големите капиталови пазари в Европа. Не бива да забравяме. Разбира се, че държавите членки следва да свършат своята работа, да реализират структурна реформа, да подобрят стопанския климат, а малките и средни предприятия да бъдат подкрепени на всяка стъпка от тяхното развитие. Благодаря ви. Следващото едноминутно изказване, господин Осикот. Благодаря, господин председател. Не ви чух, че ми давате думата. Извинявам се. Подкрепям доклада, господин председател, понеже след като се запознах подробно с него, смятам, че той отразява реално обстановката, в която се намират европейските финансови услуги днес. И се оказва, че положението в Европа е твърде различно от това в Съединените щати. Трябва да осигурим достъп до финансиране, до инвестиционни средства, така че е, новаторството да си пробие път е, както в реалния, така и в финансовия сектор. Е, необходимо е, разбира се, тази политика да не бъде самоцел, да преследва определени конкретни резултати, не на последно място регулирането на пазарите. Не мога да се съглася с казаното от колега от левицата той е против регулирането на пазарите, в същото време е, е, изказва съжаление, че банковата система не била централизирана. Той сам си противоречи. Следващият оратор. Да, е, проблемът наистина е много важен, най-вече във връзка с потребителите. В Гърция банките бяха рекапитализирани с средства на гражданите и по принцип – поради банковия обмен дълговете нараснаха още повече. Повече от 10 евро трябва да се заплати за извършване на преводи в размер от 10 000 евро, плащат се такси за кредитни карти, 2,5% се заплащат за други транзакции и всичко това, въпреки че съответният регламент предвижда кредитни карти да струват много по-малко. Всички документи, които виждаме, показват колко болна е системата. И при нас има закон, съгласно който неизрядните платци е, биват лишавани от права. Благодаря, господин Джакович cilj je dobro postavljen elimo uniju trita kapitala. Благодаря. Целите са положени надлежно. Искаме съюз на капиталовите пазари. Под целите също са надлежно заложени. Искаме по-добър достъп до кредити за потребителите, повече инвестиции, по-добри възможности за МСП. и е, отворен достъп до финансови услуги. Всички тези задачи са добре очертани. Трябва обаче да си извлечем полуките от финансовата криза. И по-специално да видим какво правеха банките с гражданите. Банкови измами, Помислете за всички онези граждани, които са взели кредити в швейцарски франкове. Типичен пример за измама. Моля ви, не забравяйте това за бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Финансовата криза все още създава проблеми в Европа. Въздействието й е ясно. Имаме добри новини, имаме лоши новини, зависи къде гледа човек. Но гражданите като че ли не са усетили никакво подобрение. Същото се отнася и до малките и средни предприятия. Говорим за промени в законодателството, за финансовите пазари, но всичко това трябва да се извърши след много внимателен анализ. В противен случай напред няма да можем да тръгнем. Въпросът е защо правим стъпки напред? Трябва да мислим за гражданите, за потребителите, не трябва да мислим само за банките и големите финансови институции. На кого служим ние? На банките или на реалния сектор на потребителите? Благодаря. Eh, Благодаря. Искам да напомня на онези, които желаяха да вземат думата, но поради липса на време не я получиха, че е, могат да внесат е, писменно своето изказване. Господин комисар. Mr. Chairman, thank you. Um, благодаря, господин председател. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати, за широкия кръг въпроси, е, които засегнахте. Е, но ние насочваме вниманието си към доклада. Много от е, казаното от вас се свежда до своеобразното положение, което заема финансовия сектор в европейската економика, като инструмент за постигане на дадена цел, а не като на самоцел. Нуждаем се от силен финансов сектор, сектор в центъра на европейското економическо оживление за укрепване на обществената инфраструктура, на, на е, реалното производство, за да гарантира е, финансова сигурност на нашите съграждани е, за спестяванията им, за, за пенсионното осигуряване и здравеопазването. Ето защо Въвеждането на редица нормативни актове в отговор на финансовата криза е нещо толкова важно, както сочи и докладчикът на парламент. Следва наистина да, да се уверим, че въведената нормативна уредба действа според очакванията. Тук не става въпрос за основната архитектура на реформата, но става въпрос за това. Дали поддържайки финансова стабилност, ние всъщност не възпрепятстваме е, капиталовложенията, от които се нуждае Европа за създаване създаването на конкурентоспособни работни места. С други думи, както често става в финансовото регулиране, необходим е баланс. Е, както казах, нуждаем се от световна конкурентоспособност и от възстановяване на потребителското доверие в пазарите. на първия етап на събирането на, на информация, е, през който бяхме вдъхновени, мисля, от е, същите идеи, които са заложени в доклада, е, приключва тази първа фаза след две седмици, подхождаме към събраната информация непредобедено. Целта ни е наистина да си дадем сметка за това как функционира законодателството, какви са връзките между актовете, има ли припокриване, има ли прочем и празноти. И възоснова на тази подробна информация ще можем да анализираме и да излезем с препоръки. И когато представим своите препоръки, аз разбира се е, с е, голямо е, желание ще ги обсъдя с вас и заедно с Европейския парламент ще помислим как да преодолеем националните прегради, които възпрепятстват създаването на един действителен един капиталов пазар в Европа. Благодаря. Докладчикът има думата. Заповядайте. Микрофонът. Микрофон, моля. Да, да, микрофонът работи. Искам да благодаря на всички колеги за изказванията, които направиха тази вечер. Мисля, че те бяха от голяма полза. За съжаление, микрофонът прекъсна за секунда. Те бяха голям принос за това, което е важно за всички нас след 5 години законодателна работа, след реформата на финансовия надзор и Съюзът на капиталовите пазари, мисля, че можем да погледнем какви са настъпилите ефекти и да видим къде следва да се внесат подобрения. Приветствам факта, че комисията направи първи стъпки в правилната посока и също така текущите консултации на участниците на финансовите пазари за мен протичат положително. Всъщност би било добре, ако при тези консултации парламентарният доклад бъде взет предвид. Аз е, осъзнавам, че е, директивата за капиталовите пазари всъщност дава възможност за опростяване, за повече съразмерност и това се отнася за малките и за средно големите кредитни институти. Всъщност тук бихме приветствали крачки напред. Като комисия по економически въпроси ние бихме желали поне е, веднъж годишно да се извършва проверка на съразмерността, но същевременно искам да подчертая, господин комисар, че при нас става дума не само за една част за един детайл, а за една цялостна картина. Мозайката трябва да бъде сглобена, за да може изискванията да бъдат по-малко комплексни и целите да бъдат по-лесно постижими. За тази цел е необходим по-добър законодателен процес при регулирането на финансовите пазари и тук Европейската комисия трябва да изпълни задължението си като инициатор, като законодател, също така и банковия надзор на Европейската Европейската централна банка трябва да гарантира по-добра координация. Техническите изисквания трябва да бъдат съразмерни и приложими на практика. Качеството и спазването на законите, на нормативните актове трябва да имат приоритет и тук разчитам особено много на вас, господин комисар Хил. Благодаря ви най-сърдечно. Bien, se cierra el debate. La votación tendrá lugar mañana. Благодаря. Това бе дебата по тази тема. Ще се гласува утре. Преминаваме към следващата